Good morning, colleagues, and it's nice to see all of you. Welcome. Добро утро, колеги. Здравейте отново след лятото. Ромео Франц от Зелените. Добре дошли като наш нов член. И така, добре дошли на всички. Нека приемем дневния ред. Ако няма възражение, той въжи за приятел. Имам някои кратки съобщения за вас преди да започнем. Най-напред одобрение на протоколите 27-28 ноември, 19 октомври, 4 септември, 31 август, 21-22 юни. Ако нямате възражение, те са приети. Езиковият режим. Всички езици се превеждат без хърватски, датски, малтийски и гелски. Има някои решения и добрения на координаторите. Ще започна с номинацията на докладчиците за становища. Барбара Спинели от ГУЕ ще отговаря като докладчик за становището за предложението за регламент за съседство, развитие и международен инструмент за сътрудничество. Надявам се, това е одобрено. На следващо място за делегираните актове и актове за приложение. На 17 юли секретариатът разпрати делегиран акт от 13 юли, който допълва регламент 515 от 2014 година за средствата от европейския бюджет за системата влизане и излизане. Има удължение на срока за два, от 2 месеца до 13 ноември за надзорни дейности от страна на парламента. Имате документа в бюлетина на Либе от 24 август. Вътрешния срок на Либе за възражения под формата на проекто резолюция е 30 август 2018 година, 12 часа. Ако искате да възразите, моля, обърнете се към председателя на Либе или секретарията чрез имейл. На второ място на 10 август 2018 година бе разпратено решение за удължаване на периода за възражение – за делегирани акт на комисията номер 1042 от 2014 година от 25 юли 2014 година за компетентните и отговорни власти и одитните власти. Периода за надзор е два месеца от 16 юли 2018 година. Вътрешния срок за възражение е 27 август. На 21 август комисията прие нов делегиран акт, променящ регламент 2016 1675 за включване на Пакистан към приложение 1. Либе и Икон имат споделени компетенции по това досие. Вътрешният срок за възражение на Либе е 7 септември 2018 година. На четвърто място има корекция към делегирани актове. На 28 август 2018 година бе публикувана корекция към делегиран регламент, към делегиран акт 1042-2014, който допълва регламент 514 от 2014 година за отговорните власти и статуса и задълженията на одитните власти. Няма грешки по съдържанието, но има езикови промени, които се налагат в чешката и хърватската езикови версии. Актови за приложение. На 9 август бе публикувано решението за създаване на списък на лица, които са идентифицирани като пресрочили престоя си в системата за влизане и излизане. С регламент 2017 от 2226 е, се създава решение за база данни за хора от трети страни, които преминават външните граници на държавите членки. Приемането на този е, акт за приложение бе разпратено и обявено в бюлетина на Либе от 24 август 2018 година. Срока за възражение е 30 август 12 часа. Е, в 9.20 ще започнем гласуването. Това искам да ви напомня. Това са моите съобщения, е, уважаеми колеги. И така, Добре дошли отново на всички тези, които дойдоха на нашето заседание по време на моите съобщения. И така, продължаваме с доклад за командировката на комисията за мисията в България на 12, и 14 февруари се състоя тази мисия в България. Госпожа Бержа ще ни представи кратък доклад. Мери Кристин. Е, е, Ние бяхме на мисия в България за да наблюдаваме съвместната операция заедно с българските власти в България и е, това беше символ на еволюция на мандата на Фронтекс от 2016 година и искам първо да изкажа благодарност на секретарията на комисията и по-специално на Катрин Юбер за работата, която тя извърши за да улесни нашата работа там, въпреки е, нашите различия и е, рекламации. И аз искам да благодаря за това, че участвах е, в тази мисия. Кристиян Панайота ни е, наблюдава и ни съпътства с е, много голяма любезност. И всъщност е, ние искаме да проверим дали сътрудничеството между Фронтекс и българските власти протича добре и да установим дали всички законодателни актове се спазват, а не само стриктния контрол на границите. Това означаваше, че трябваше да проверим дали се спазват някои от основните права и аз мисля, че ние бихме могли да кажем, всички, които участвахме в тази мисия, можем да кажем, че ролята на Фронтекс е да осигури спазването на европейското законодателство. В София ние се срещнахме с Илияна Йотова, наш бивш колега, министър на вътрешните работи, господин Радев – и е, също така с всички компетентни български органи, по-специално тези, които се занимават с контрол на границите, Центъра за полицейско сътрудничество между България, Гърция и Турция по границите и също така с международни и местни е, неправителствени организации, които работят с мигранти и бежанци. Посетихме граничния пост капитан Андреево, който е, е основно ГКПП е, за преминаване на е, граждани. Намира се между Турция и България и, и мога да кажа, че там има Temporary Engineering Obstructive е, Facility, там има времени съоръжения, също така благодарение на разбирането на българските органи посетихме и е, Любимец. Това е, беше граничен пункт, създаден с европейски средства и нашата цел беше да проверим как вървят нещата там. Благодаря на всички български компетентни органи, всички, които ни приеха там за чудесния диалог, за високото качество на приема, за различните партньори, които разговаряхме т.е. срещите, които не бяха осигурени с тях, е, на а, границата, но също така и в центъра за а, чужденци в Любимец. Аз мисля, че можем да кажем, че а, е, като цяло впечатлението ни е положително и че е, всички наши партньори в разговорите подчертаха добавената стойност, която възникна е, вследствие сътрудничеството с Фронтекс. Имахме много отговори, предоставиха ни много отговори на нашите въпроси е, нямаше неточни, недостатъчни отговори. Също така Попитахме какъв е броят на лицата, които преминават границата с Турция. Също така докладът, който е представен от публичните органи и от ОНЖ. Тук отговорите не бяха много пълни. не установихме нарушения и е, не мисля, че ще бъде възможно да си дадем е, сметка наистина за ситуацията по тази тема. Става дума за е, ситуацията, в която се намират лицата там. Става дума за 24-часово задръждане, в което се установява тяхната самоличност и е, лица, които търсят обежище или получават обежище в България. Е, става дума за броя на лицата в центровете за бежанци. Е, също така там е, се вземат и решения за връщане на лицата. Има полицейско сътрудничество с Турция, с граничните власти, но също така и с турската полиция. И загрижеността, която беше изразена от Европейския парламент за резолюцията от 2016 година във връзка с правата на човека в Турция, ние научихме, че има историческо сътрудничество между турските и българските компетентни органи, които което трае от дълги години и въпреки смяната на режима от всяка страна на границата. Това сътрудничество продължава. Освен това, имахме известна загриженост по отношение на отхвърлянето. Беше казано, че е, никакви лица не са забелязани на другата страна на границата и е, Всъщност българо-турската граница се пази добре и не се дава възможност за подобни лица да искат обежище. Ние се съмняваме дали все пак не съществува риск да бъдат връщани турски граждани, които търсят обежище и да бъдат предоставени на турските власти. Искам да посоча, че ние можем да подчертаем само положителната роля на Frontex, е, израз на европейската солидарност, но и ролята по отношение на обучението. Може би ще трябва да се настоява е, на е, обучение за правата на човека Констатирахме също усилията на България по отношение на контрола на границите. Може би трябва да изразя съжаление, че това, което ни беше казано, което ние видяхме, се отнасяше по-скоро за незаконната миграция, отколкото въпроса за организираната престъпност и ние бихме изразили известно безпокойство по отношение на потока от туристи и има всъщност диспропорция между реалността на границата и броя на лицата, които я прекосяват, така че аз настоявам за спазване на основните права, по-специално за невръщане на лица, но искам да поставя акцент и върху следния въпрос. Аз мисля, че е, по време на тази мисия установихме, че България спазва в голяма степен е, ли, правата на лицата, които искат да влязат в Шенген и както е, комисията многократно е установявала, мисля, че е, е време България да влезе в е, Шенген. И е, лично аз бих искала да предложа друга мисия на Либе по въпроса за миграцията и правото на обежище, защото е, ние бяхме малко прострирани във връзка с тази материя. Нашата е, мисия не беше а, точно върху тази тема, а върху контрола на границите. Това е, господин председател. Your... Благодаря. Благодаря за вашата работа по време на мисията. Съвсем кратки коментари, ако има, от колегите, които бяха в, включени в мисията. Е, госпожа Сержентини, благодаря. Мина известно време, но наистина това беше много интересно посещение. То ни отвори очите за много неща. А, е, като политици говорим с жаргон, един определен жаргон, но в България нивото беше още по-високо на жаргона. Сега говори се за времен, временен подслон на чужденци. Това, което видяхме, беше в този център за задържане всъщност, беше нарушение на директивата на, на задържането. Хората, нямаха възможност да разберат повече за своя легален статут, нямаш, хората не получават помощ. Те, хората са затворени за 18 месеца и после биват изхвърлени на улицата или просто биват арестувани отново. Това не е добро нито за хората, нито за институциите. Видяхме, че някои хора се връщат в Турция. Ако видите километри от граница и казвате на турските граничари виждаме хора, които идват към нашата граница, елате и ги хванете. Не знаете какви са тези хора. Това може да са турци, които бягат. Това тогава в такъв случай става дума за завръщане. Сега е, оградата се нарича временно съоръжение за предотвратяване на преминаването на границата. Тук няма нищо временно. Гражданското общество ни казва, ни каза, че откакто Frontex е включена в дейностите, нещата се случват добре и се случват според правилата. Но въпросът е, че ако Фронтекс се оттегли, нещата може да се влушат. Така че тук има много какво да се направи и то не само за мигрантите и за бежанците, но също така и за провеждането на гладки операции. Благодаря за тези допълнения. Мисля, че тъй като нямаме много време, предлагам ви да одобрим доклада благодаря на господин Радев, на господин Щетина и на госпожа, госпожа Файон за работата им. Благодаря, госпожо Вежа. И сега може да преминем към гласуването. Ако всички сте готови, сега този часовник не е верен. След секунда ще продължим с гласуването. Colleagues, if everyone is ready, we can proceed to the votes. Така, колеги, ако сте готови да преминем към гласуването. Имате ли си картите? Приготови ли сте? И така, започваме с точка 5. Общ бюджет за 2019 година. Започваме с бюджетните изменения. Господин Хрисо Гонос е докладчик. Той не е тук. Той е представляван от госпожа Кунева, ако има някакви въпроси. И така. Изменение първо. Готови ли сте? Първо изменение. Моля, гласувайте. The vote is closed. That's rejected. Compromise 1A. Отхвърлено. 1А. Край на гласуването. Отхвърлено. Сега отделните изменения. Изменение 2. The vote is closed. That uh, is carried. Amendment 8, Part 1. Прието е. Осмо изменение. <clears throat> Е, първа част. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 1Б. Край на гласуването. Прието. Трето изменение. Извинявайте, осмо, втора част. Край на гласуването. Отхвърлено. Втори компромис. Край на гласуването. Прието. Компромис трети. Край на гласуването. Прието. Компромис четвърти. Край на гласуването. Прието. Шестнайсто, черта 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не отхвърлено. 32. Край на гласуването. Прието. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Сега продължаваме с отделните изменения. Изменение 17. Край на гласуването. Отхвърлено. 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Седми компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 31 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 33-то. 31 беше отхвърлено, извинявайте. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 34-то, извинявайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 35-то. Край на гласуването. Прието. 36-то. Closed. Rejected. Amendment 37. Отхвърлено. 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 8 против, няма въздържали се. Чудесно. Сега преминаваме към бюджетните изменения. Либе 5, 7, 2, 3. Край на гласуването. That's rejected. 5651, vote is open. 5651, моля гласувайте. is closed. Край на гласуването. Приема се 5663. Моля гласувайте. Край на гласуването. 566. Приема се 5662. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5664. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5665. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5666. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5667. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5703. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5719. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5700. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5715. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5715. 5652. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5705. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5689 и 5697 еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5687 и 5696 също еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 5702. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5670. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5-6-8-8 и 5-6-9-8 еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 5-6-5-5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 5-6-8-6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5724. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5725. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5, 6, 8, 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5, 6, 8, 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5, 7, 2, 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5691. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5704. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5674. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5675. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5676. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5-7-3-3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5690. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5677. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5678. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5, 6, 7, 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5, 6, 8, 0. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5, 6, 8, 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5682, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5720, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5729, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5730. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5683. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5650. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5650, моля гласувайте. Това го направихме, нали така? Извинете. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5695, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5726. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5692. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5701. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5656 и 5694 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Финално гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за, 4 против и 3 въздържали се. И така, колеги, преминаваме към шеста точка. Доклада на господин Шкрипек за новите психоактивни вещества. Процедурната рамка за психоактивните вещества ще се промени от ноември 2018 година нататък, когато влезе в сила новото право, прието миналата година. От тогава нататък новите психоактивни вещества ще бъдат включвани в списъка за контролираните вещества в Европейския съюз посредством, делегира, посредством акт по делегация. Докладчикът иска ли да вземе думата съвсем накратко? Благодаря много за думата. Благодаря. Е, става дума за е, една опасност, е, която е отправена към европейските институции. Тя проистича от психоактивни вещества, които се продават по интернет. Това е опасност, която трябва да осъзнаваме. Към тях спадат вещества, които имат много сложни наименования, като метоксиацентов фанил, по които ние ще гласуваме сега. От 2017 година в Европейския съюз са починали най-малко 90 души вследствие тези вещества. Риска от интоксикация е опасност за близките на тези хора, за полицията, също и искам да помоля да подкрепите този доклад в комисията, също така и на следващата пленарна сесия. Ние не трябва да допускаме тези дроги да вземат повече човешки жертви. Благодаря. Благодаря ви, господин Скрипек. За по отношение на гласуването няма изменения, затова минаваме директно към крайното гласуване по текста. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за, 1 против и един въздържал се. Поздравление на докладчика. И така, колеги, преминаваме към крайното гласуване което е свързано с решението да се влезе в междуинституционни преговори за либерализирането на визите за Косово. Това е доклад, изготвен от Таня Файон. Гласуваме по проекто. Доклада тук е министра на европейската интеграция на Косово, когато приветствам Проектът доклад за либерализирането на визовия режим беше прият през декември 2018 година, но гласуването за навлизане в междуинституционни преговори не беше прието, нито преговорните екипи. Възможността за въвеждане на такива на такъв нов режим се разглежда като реакция на факта, че Косово изпълни двата, двете последни изисквания и по-конкретно ратификацията на споразумението за границите. На 20 юли комисията публикува информация за, послед... за състоянието на постигането на целите в Косово и там се заявява, че Косово е изпълнило всички условия за либерализирането на визите, по-конкретно двете последни оставащи изисквания, именно очертаването на границите и постигането на резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. И за това, в тази връзка, нека да ви припомня, че съгласно процедурните правила гласуването следва да е, е, доведе до абсолютно мнозинство, за да се смята доклада за прият. Госпожа Файон, благодаря много. Благодаря на всички, които участваха в работата по темата. Беше доста дълго. Беше е, не беше лесно за Косово, но постигнахме резултата и това е важна стъпка за Косово, защото Косово беше изолирано на картата на Балканите за либерализация на визите и знаете колко беше трудно там и колко усилия са положени за съответните реформи, а пък в някои ситуации изискванията бяха дори по-високи, отколкото за други страни от Западните Балкани, така че моля ви дайте сега своята подкрепа, защото Косово наистина заслужава този е, жест. Благодаря. Благодаря, Таня. Нека да преминем към гласуването. И така, колеги, заповядайте, моля, гласувайте. Uh, and the vote is now closed. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, 10 гласа против и 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. И така, колеги, много ви благодаря. С това гласуването приключи. Um, uh, Колеги, ако нямате нищо против, можем да продължим работата си. Продължаваме от точка 8. Става дума за създаването на Европейски орган по труда. Ще разговаряме по становището. Докладчика по становище е господин Павел. Биргит Сипел ще се изкаже от негово име. Ще разгледаме измененията по становището за доклада на Комисията по заетост за създаване на орган по труда на европейско равнище. И така, Биргит, ако нямаш нищо против, ще ти дам думата, за да представиш измененията, изготвени от господин Павел. Благодаря много, Клод, както ти каза. Емилиан няма как да присъства днес тук, за това ще прочета коментарите му. И така, колеги, нека първо да благодаря на комисията за предложението за създаване на Европейския орган по труда. Като член на Комисията по заетост смятам, че това становище е изключително важно и за двете парламентарни комисии. Моите изменения покриват следните елементи. Тъй като органът следва да допринесе за ясното, справедливо и ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за трансграничната мобилност по отношение на труда и е, на социалната сигурност, подкрепям веждането на основни правила като свободното движение на а, лица и работници, включително и а, носители на синя карта на Европейския съюз и на членове на семействата. Докладчикът подкрепя и правилата а, за справедливо отношение на работното място, социална сигурност, недискриминация и борба срещу трафик на хора за трудова експлоатация. Друг важен елемент тук е недекларираният труд. За тази цел докладчикът представя изменения за е, изясняване на процедурите по отношение на недекларирания труд, който може да има сериозни въздействия, е, въздействия върху съответните работници. Някои уязвими групи, като гражданите на трети страни, са особено застрашени от отрицателните въздействия на недекларирания труд и факта, че не им се предоставят основни права, поради това, че трудът им е недеклариран. Е, трябва да се създаде платформа за сътрудничество в борбата срещу недекларирания труд и да се засили е, сътрудничеството на Европейския, е, в контекста на Европейския съюз. 6, 7, 9 е номера на регламента от 2016 година, както и 45 2000, от 2001 това са два регламента, които са приложими и за обработката на лични данни в контекст на това предложение. В съответствие с тези правила, обработката на лични данни трябва да бъде ограничена до необходимото и пропорционалното от данните да се събират за легитимни цели, които са ясно изложени и а, да не се използват за каквито и да било други цели несъвместими с тази цел. И е, националните органи и комисията трябва да е, бъдат отговорни съвместно за приложението на тези правила. Друг важен въпрос е борбата срещу измамите във връзка с регламента за Европейската прокуратура. И следва да бъде въвлечена Европейската прокуратура там, където е необходимо, да се разследва е, възражение възражения срещу начина на работа на органа. Благодаря ти, Биргит. Има ли други коментари? Важно е да внесем в нашата перспектива, че темата е по-скоро действително за комисията по заедостта. Джин Ламберт, благодаря. Благодаря много за изказването от името на докладчика. Измененията, които подадохме в тази парламентарна комисия, имаха за цел именно да погледнат нещата от гледна точка на Либе, както каза току-що и председателя, тъй като е ясно, че темата е основна именно за комисията по заетост, където имаме своите членове и така. Захванахме се с няколко от важните въпроси. Първо, е, обработката на лични данни. Трябва да има пълна яснота за това какви са ограниченията при преработката на данни, особено що се отнася до работата на инспекциите по труда. Имаме и няколко изменения, свързани с управителния съвет и възможността в управителния съвет Европейския парламент и Международната организация по труда да бъдат поканени като наблюдатели. Другата, други важен въпрос е координацията за насърчаване на свободното движение. Искаме да подобрим дейността в тази област. Също времено много добре знаем, че е важно, ако създаваме Европейския орган по труда, това действително да е орган, който има съответните правомощия и да е, е, има право да провежда проверки на място и да действа, ако намери нарушения. И в тази връзка е важно да има възможности за подаване на информация към този орган. Но основният въпрос тук са, е, е, са правата, е, са свързани с труда. Благодаря, госпожа Стивенс. Voorzitter, collega's. Ik wil allereerst de rapport. Благодаря. Господин председател, нека да благодаря на докладчика за положения труд. Съгласна съм, че е добре да имаме предвид защитата на личните данни и да обмислим подробностите, свързани с тази защита, да има прави правилата за защита срещу киберпрестъпност и особено чувствителните данни, свързани с социалното осигуряване. Докладчикът съвсем правилно заявява, че работата с други европейски агенции е от огромно значение. Много се радвам, че агенцията за граничен контрол също е включена, т.е. Frontex. Нещо, което не бих могла да подкрепя, е органът по труда да работи с правомощи е, надхвърлящи европейските. Какво имам предвид? Настоящата структура трябва да бъде подобрена, а не да се създават допълнителни институции на върха. Трябва да има яснота каква е добавената стойност на тази нова институция, тъй като тя би струвала пари. Също времено трябва да се погрижим да се спазва принципа на субсидиарност и да се спазват правомощите на държавите членки. Европейски орган по труда, според мен, ще има добавена стойност. Целта не е да се създаде създадат основи за Европейски орган за е, инспекции в социалната област. Благодаря много. Последния път, когато говорихме по темата, комисията нямаше възможност да се изкаже, така че ако искате, можете да вземете думата сега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика и на всички депутати, които подадоха изменения в доста краткия срок за това, който беше през лятната вакансия, вземайки предвид измененията, няма да навлизам по същество но искам да ви припомня, че гражданите на трети страни са включени в приложното поле на дейността на органа по труда, както и правните текстове по отношение на мобилността, на координацията на социалната сигурност е, и осигуряване и на командироването. Целта е да се направят и съществуващите институции по-ефективни или чрез интеграция, или чрез сътрудничество с други агенции и съществуващи институции. И така, предлагаме да се интегрира Европейската платформа за сътрудничество в областта на недекларирания труд, за да може да функционира тя по-добре и да получи повече ресурси. Що се отнася до целите на органа по труда. Действително, много е важно органа по труда да е ефективен, да помага за прилагането на съществуващите правни норми, да действа като медиатор там, където има спорове. Също но е добре да си даваме сметка за разделението на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки и да се има предвид, че органът трябва да бъде е, установен по начин, който взема предвид този баланс. Благодаря. Биргит, искаш ли думата за заключителни коментари? Е, разбира се, няма как да направя коментари от името на докладчика. Но съм съгласна, че е важно да се дефинират много прецизно задачите на новия орган. Когато говорим за координация, за организация, може да има допълнителна стойност, особено що се отнася до събиране на информация за недеклариран труд, труд трансграничен план. Но времено и държавите членки имат доста работа за вършене, що се отнася до недекларирания труд на тяхна територия. Затова трябва съвсем ясно да опишем задачите и компетенциите на органа. Ако го направим достатъчно добре, според мен това ще бъде отлична крачка напред за, на, към една по-добра организация на работата. Благодаря ти, Биргит. Доколкото разбирам, гласуването ще бъде на 10 октомври в Либе. Благодаря, колеги, благодаря на всички, които участваха в този дебат. И така, сега точка девета: <clears throat> Проучване за цената на отказа от Европа в борбата срещу тероризма. Предполагам, още някои колеги ще дойдат на то, за това изслушване. Ще изчакаме няколко минути. Една-две минутки почивка.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 Това е доклад от научната служба на парламента. И въпросът е наистина важен, защото материалите, които идват от научната служба, много ни помагат, особено за такъв важен въпрос, като борбата срещу тероризма. Отново този материал е много ценен и той засяга една от ключовите области, с които се занимаваме. Цената на тероризма и цената на отказа от борбата срещу тероризма – с това ще се занимаваме днес. Тоест, ако се откажем от действия на политическо равнище, какви ще са щетите за нас? Основната идея на доклада е, че тези разходи са много подценени. Високо оценявам факта, че двамата експерта са тук. Това са много за нас познати експерти, доктор Волтер Ван Белагуи. Добре дошли на доктор Бела и неговите колеги и доктор Марко Хефнер. Те ще ни представят доклада и се надявам след това да имаме една интересна дискусия. Благодаря за този доклад още веднъж. Аз не харесвам идеята да използваме ресурси за тези доклади и да не използваме съответните материали по-нататък в нашата работа. Естествено, има и комисия която се занимава специално с тероризма, за нея тези доклади също ще са от огромен интерес. И така, как да се използват тези доклади? Основната идея на доклада е да се покаже каква е цената, ако не се предприемат никакви действия. Е, държавите членки казват понякога, предлагате мерки, но те ще са много скъпи. И тогава ние може да покажем какви ще са разходите, ако не се предприемат тези мерки. Ето, например, видяхме в последния доклад за непредприемане на мерки срещу ксенофобията. Благодарение на това бе приета директивата и тя оказва голямо влияние върху ежедневието на хората. Аз съм малко неразположен. Днес ще се опитам да говоря ясно. И така започвам. Благодаря за вашата покана. Преди да започна с презентацията си, искам да кажа, че този доклад е част от много а, инициативи, които ние правим за комисията Либе. Господин Пьотър Баковски е моя сътрудник. Той работи в Вашингтон. Така че докладът има два автора. И така, ще представя някои от основните точки – Работихме за равнопоставеността и борбата срещу ксенофобията. Работим върху граничния контрол и борбата срещу тероризма. Това са все доклади, които ни занимават в момента. Подходът ни е три стъпен. Ние представяме общата ситуация и говорим за законите в, за пробойните в законите. На второ място ние оценяваме влиянието на статуквото от економическа и от индивидуална перспектива, в смисъл какъв защита на човешките права и свободи. И на трето място представяме политическите възможности, т.е. къде виждаме слабостите. Днес ще се спра върху бариерите и пробойните в закона, свързани с тероризма. А моят колега ще говори за въздействието от нашата работа. Показва се в изследване на Евробарометър, че загрижеността по повод на тероризма е една от огромните загрижености в Европа. 40% от населението е загрижено и а, този процент се остава постоянен. Това влияе върху усещането на хората за това, кое е най-важно в тяхното ежедневие. Сътрудничество между държавите членки ще, са много, ще е много важно тук и ще е много важно в предизборната борба за европейските избори. Естествено, тук говорим и за компетенциите на Либе, така че ще се опитам да се съсредоточа върху това, какво е важно за вашата комисия от нашия доклад. Политиката за сигурност е споделена компетентност. Затова е важно на равнище Европейския съюз и на национално равнище да има сътрудничество в борбата срещу тероризма. Трябва да се подкрепят националните мерки, включително и мерките против радикализацията, финансирането на тероризма, набирането на оръжия, експлозиви и терористи, охраняването на границите и сътрудничеството между полицейските органи, включително агенциите Европал и Евроюст. Има нужда и от хармонизиране на разпоредбите в наказателното право и в обучението на полицейски служители. Необходимо е сътрудничество и с трети страни и организации. Въпреки това, е, въпреки приетите мерки и законодателство, има пробойни и пропуски. Най-напред отчетността и прегледа на политиките и законотворчеството. Пример за това е отдалечеността на политическия фокус, свързан с картината за сигурността в други доклади, и картината представена за джихадизма. На следващо място смятаме, че тук законотворчеството изостава. От 88 мерки само една четвърт бе е, оценена с какво е, нейното, какво е тяхното въздействие. Няма за момента цялостна оценка на всички мерки, предприяти за борба срещу тероризма. Комисията провежда оценки, но това е нещо друго. Това е положителна първа стъпка, но трябва да се направи повече. Нашето заключение, е, че механизмите предприяти от Европейския съюз не гарантират опазването на човешките права. Има нужда от разследващи инструменти на европейско равнище, такива каквито съществуват на национално равнище, например защита на свидетелите. Има законодателство, свързано с свидетелите, с разследващите органи, които служат за вдъхновение на други институции. Това е хубаво. На следващо място. Програмите за предотвратяване на радикализацията. Програмите, според нас, правят много малко, за да се справят с механизмите и първопричините за радикализацията. Е, трябва да се разпространяват добри практики, но тези действия не се съпровождат с ясни методологии, за да се видят къде има ефективни национални програми. Освен това, даваме примери за политики и публични дебати, в които се вижда феномена, че когато хора изразяват определени идеи, те могат да са в конфликт с определени религиозни нагласи и могат да провокират тероризъм. Това става, когато хора се усещат дискриминирани. Четири от десет мюсюлмански граждани казват, че са дискриминирани. Миналия път говорихме за дискриминацията и омразата. Това са важни фактори тук. На следващо място. По отношение на финансирането на тероризма, трябва да се направи разлика между задължението на докладване на частния сектор, сътрудничеството между полицейските и правоприлагащите органи, анализа на докладите и анализиране на трансфера на данните от разузнаването. По тези, за тази за тези мерки. Нашето заключение е, че а, проследяването на финансирането не е завършена система, защото не се проследяват всички вътрешно европейски трансфери и парични потоци. Освен това, има загриженост дали мерките са в съответствие с законодателството за защита на данните. На следващо място. Не се използват пълноценно базите данни на европейско равнище. Трябва да има взаимна връзка между отделните бази данни, такава все още няма. Освен това, националните власти не винаги искат да споделят информация. На следващо място съдебно сътрудничество. То е важно. И то се подкопава, тъй като не винаги има съответствие с опазването на личните данни с това законодателство. Накрая, аналитичната подкрепа от европейските агенции не се използва достатъчно. Националните власти предпочитат да работят по неформални канали, но има положително развитие и екипът Фратерните, който бе създаден след парижките атаки, е свидетелство за това. Сега политическите опции – първата политическа опция. Трябва да сме сигурни кое работи и кое не работи и да се осигурят човешките права в борбата за, срещу тероризма. Това може да се постигне, когато имаме политически цикъл, който се основава на доказателствата. Тук могат да се включат Европейският парламент и националните парламенти. Това не е нещо ново. Това бе засегнато, когато говорихме за борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Такива елементи вече съществуват. Ето, има обмен между вашата комисия и комисията за борба срещу тероризма и организираната престъпност. Трябва да се отбележи, че Европейският парламент е направил подобно предложение за мониторинг, мониторинга на човешките права и демокрацията. Това са два политически цикъла, които трябва да се обвържат, за да има успех в политиката срещу тероризма. Държавите членки, които, в които има накърняване на върховенството на закона не могат да се борят достатъчно добре срещу тероризма. Това е ясно. Затова е важно да има непрекъсната оценка на мерките, да има непрекъснати консултации и насоки. Парламентът може да играе огромна роля тук в надзора на дейността на комисията, когато комисията не направи съответната оценка. На следващо място инструментите на европейско равнище за борба срещу тероризма и радикализацията и набиране на терористи. Тези мерки могат да бъдат укрепени това може да се постигне чрез нова политическа рамка. Зная, че има конкретни предложения в тази област и трябва да се помисли за механизми на национално равнище в унисон с ясни методологии. Въпреки това, не бива да забравяме връзката с а, економиката, образованието и наказателното право. Процедурните права и условията за задържане. Условията за задържане трябва да бъдат подобрени, за да се осигури добра интеграция на съответните индивиди. Така ще се заключи целият политически цикъл от мерки. Ако се направи това, ще има по-малко ниво на радикализация в затворите и в центровете за задържане. И на следващо място, по отношение на финансирането на тероризма. Оттам може да преминем към мерки за анализ на данните, получени от разузнав... разузнава... разузнаване и правоприлагащите дейности. Има нужда на европейско равнище от цяла система за проследяване и правоприлагане. Трябва да се вземе при създаването на тази система и прецедентните случаи, е, третирани от Европейския съд. На следващо място – трябва да има релевантна, обмен на релевантна информация при опазване на човешките права. Това е дългосрочен проблем, който трябва да се а, реши чрез помощ и адекватно решение и адекватна подкрепа, финансова подкрепа. Тоест, имаме нужда от едно добро, от добър обмен на информация. И така, на последно място – Мерките, които оценихме, могат да способстват за подобряването на жизнения стандарт на населението и неговото благоденствие. Моят колега ще говори за влиянието на тези мерки след малко. Искам само да ви насоча вниманието към линка на нашата страница, който ще ви препрати към целия доклад. Благодаря за това, че мога да говоря за цената на отказа от борбата срещу тероризма. Миналата година много цивилни граждани бяха убити в терористични атаки, но много повече хора са засегнати от терористичните атаки, като непреки жертви. Тези атаки разпространяват страх в нашите общества и нарушават економическите и политическите структури. Мерките за сигурност са отговор на тези атаки и те също отцветяват живота на хората. Мислим за мерките предприяти на гари, летища, охрана на сгради, това влияе върху економическите и социални дейности, така че тероризмът създава големи пречки в цялото общество. То, той ограничава свободата, сигурността, просперитета и благоденствието. Ще ви представя анализ на влиянието и се надявам чрез него да разберете нуждата от борбата срещу тероризма. Вече бе казано, че има определени пропуски в законодателството и мерките. Вижда се, че има възможност за допълнителни мерки на европейско равнище. Ще се спра на някои от възможните контратерористични мерки. Ние обсъдихме голямо, голям обем мерки, литература, законодателство, включително информация за и за всеки терористичен акт през последните години. Ние се опитахме да разберем по-добре влиянието от терористичните атаки по този начин. Разгледахме 6 области. Най-напред човешките жертви. На второ място нар... нарушената инфраструктура и сгради. На следващо място щетите за БВП и економическия растеж. Тероризмът има негативен негативно влияние върху психиката на хората, върху публичните разходи и върху економическия растеж. Освен това се занимахме и с въздействието на контратерористичните мерки, като например ограничаване на личната свобода. Ще се спра в подробности на някои от тези мерки. Ще започна с разходите, свързани с щетите, нанесени върху човешкия живот и инфраструктурата. Повече от 660 човека бяха убити и много повече са ранените. Ние се опитахме да изчислим економическата стойност от загубата на тези животи. Взехме предвид директните разходи за медицинско обслужване и непреките разходи като загуба от приходи. На следващо място взехме предвид и щетите върху инфраструктурата. Изчислихме, че загубата на човешки животи – възлиза на 4,4 милиона евро. 3,4 милиона са щетите от наранявания. Интересно е, че повече от половината от тези разходи са между 2014 година и 2016 година. Когато говорим за економическото влияние, има различни тълкувания. Най-напред. Първо, економическото въздействие върху капитала и труда, след това поведението на потребителите – особено в отрасли от чувствителния тероризъм, като туризма, транспорта и продажбите на дребно. Тероризма може да се отрази отрицателно върху инвестиционни дейности, тъй като увеличава риска за инвестициите в някои области. Той може да се отрази и на международната търговия, особено що се отнася до начина по който се реагира на тероризма чрез налагане на граничен контрол, който увеличава нетарифните бариери пред търговията. И публичните разходи а, често се пренасочват към области, свързани с осигуряване на по-висока сигурност, с което намаляват средствата за други области, като научно-развойната дейност. И вземайки преди всички тези различни а, начини на въздействие, от 2004 година загубите е, поради а, тероризма са 180 милиарда евро, 350 от 2004 година насам в съгубен брутен вътрешен продукт, т.е. 358 на глава от населението, а за период 2013-2016 година 87 милиарда или близо 175 евро на глава от населението. Освен на е, економическите разходи, може да има много тежки въздействия върху обществото, тъй като може да има е, тежко психологическо въздействие върху обществото. Милиони души е, стават непреки свидетели на е, тероризъм вследствие на терористични атаки, нещо, което ги кара да променят своето поведение. Нашият анализ на близо 200 000 европейски граждани показва, че тероризмът има отрицателно въздействие върху задоволението върху задоволеността от живота и други психологически мерки. Продължават изследванията, но при всички положения си струва да се обърнат на изследователски интереси към тази област. Говорихме за въздействието на тероризма до тук, но за да реагираме на заплахите, голяма част от публичните средства отиват за мерки за борба срещу тероризма. През 2017 година в европейския бюджет бяха включени близо 6 милиарда евро за сигурност и гражданство. Новата многогодишна финансова рамка предвижда значително увеличение. Има почти има по има сериозно увеличение на фонда за вътрешна сигурност от 1 милион, милиард на 2, 2,5 милиарда евро. Много е трудно да се изчислят разходите на държавите членки за борба срещу тероризма, защото голяма част от тях не е, ги правят публично достояние. Но тъй или иначе е, има сериозни е, тенденции за увеличение на разходите за борба срещу е, тероризма, подобни на тези в Съединените щати, където данните са в по-голяма степен на разположение. Тъй или иначе, е, разчетите ни показват, че е, близо 8,7 милиарда евро има вероятност, най-вероятно отиват за тези мерки на ниво държави членки, но имате предвид, че всичко това са просто е, изчисление основа на предположение. От там нататък има въздействието, има сериозно въздействие върху гражданите, много по-голямо от това, онова, което казват проверките на границите. Защото има сериозни нарушения на основни права на определени лица, масово наблюдение, нелегално съдържане, нелегално прехвърляне, изтезания, нелегалното задържане на евентуални заподозрени за тероризъм може да се отрази много тежко на тяхното здраве, възможности за намиране на заетост и на тяхното семейство. Има програми за предотвратяване на радикализацията – и има дискриминация свързана с, с отрицателни економически последици за определени лица, проистичаща от ксенофобия и расизъм, които се увеличават в връзка с тероризма. И така, въздействието на тероризъм, много тежки последици за пряко засегнатите лица много тежки наранявания и е, загуба на човешкия живот. Економическите е, въздействия в контекста на БВП са сравнително слаби в краткосрочен план, но е трудно да се измери начина по който ще се отрази на економиката психологическото въздействие на тероризма върху хората. И в заключение, е, гражданите винаги искат мерки за борба срещу тероризма от своите правителства, но трябва тези мерки да спазват правата на отделните лица, защото това е важно и от обществена, и от економическа гледна точка. Една от областите, областите на нашето проучване е, показва, че има нужда от много повече научни изследвания, за проверка на ефективността на разходите за борбата срещу тероризма. Да, е много интересно това, което казвате. Сигурен съм, че специалната комисия за борба срещу тероризма може да използва този материал. Той не трябва просто да бъде представен в рамка и окачен на стената. Трябва да се използва като основа за по-нататъчна работа. И едно от най-важните неща, които ви показват е въздействието на тероризма срещу, върху всички държави членки. Няма какво да подхождаме е, опростенчески. Тероризмът не се измерва само с броя на загиналите. Той има много по-сериозни въздействие върху обществото и економиката. И от тук нататък трябва да се види какво постигат мерките срещу тероризма, каква е тяхната европейска добавена стойност. И имам най-много въпроси по тази втора област. Е, може да се окаже, че колегите в националните парламенти задават същите въпроси. Става дума за това какво е въздействието на тероризма върху обществото. Това са нещата, които искам да попитам. Тъй или иначе докладът е много интересен. Започваме коментарите от Натали, председателката на специалната комисия по тероризма. Натали, заповядай. Благодаря, господин председател. Позволете ми да отбележа някои аспекти и някои малки въпроси. На първо място, първо трябва да свържа изказването си с казаното от нашия председател. Благодаря за тази толкова пълна и толкова информативна презентация. И всъщност Наистина, това е нещо, което се наблюдава в европейското общество. Има държави, където въпреки че има данни, не се правят анализи в други държави, данните пък са недостатъчни. И аз мисля, че това е една много сложна дейност, която трябва да бъде извършена. Благодаря много за тази идея за а, европейската добавена стойност в борбата с тероризма, е, както в комисията по. Е, както в комисията Либе, така и в е, комисията за борба с тероризма, ние работим с националните парламенти, е, работим с нужния кораж, с нужния плам, за да можем да намерим решения на това предизвикателство, което засяга всички наши общества и е, във всички наши страни, или поне в повечето от тях. Вие изтъкнахте, е, мога да кажа за себе си, че нямах време да е, огледам всичко, защото е, имаше много документи, а и през август бях в почивка, така че не можах всичко да анализирам задълбочено, но вие посочихте в документа и тази сутрин също е, цената повече от 85 е, милиарда евро. Е, това е наистина огромна сума и очевидно тези цифри не могат да бъдат изчислени по точен начин разходите е, и е, последствията за е, хората, за обществото, психологическите последици и общественото мнение в Европейския съюз също са важни неща. Аз имам два малки въпроса във връзка с бюджета, анализа, който направихте, баланса на разходите, които са предвидени за борба с тероризма. Въпросът е малко брутален. Дали това ви се струва достатъчно или недостатъчно като сума, като се има предвид усилията, които полагаме всички ние за разработка на системи за събиране на данни, които в крайна сметка са в сърцето на обмена на информация във връзка с превенцията на тероризма. Вие успяхте ли да извършите оценка на нуждата към настоящия момент от подобна информация. И още нещо във връзка с финансирането на тероризма. Е, важна тема, безспорно. Вие отбелязахте създаването на система за надзор, малко сходна с тази, която съществува в САЩ. Какви са вашите анализи в тази връзка за създаване на а, такава програма за наблюдение на финансирането на тероризма в Европейския съюз? Благодаря. Um, Благодаря ти, Натали. Биргит. Благодаря. Днес ще говоря на немски, тъй като така по-добре ще се концентрирам. Първо, първо желая да благодаря на авторите за изготвянето на доклада и съм много благодарна също, че по въпроса за разходите Европа които Европа трябва да направи, се засягат не само финансовите аспекти, но и всички останали последици от терористични нападения, а също така и мерките, които можем да вземем на европейско равнище. Аз съм много благодарна за това, че беше посочено, че при всички мерки ние би трябвало да си помислим къде, на кое място в целият този комплексен набор от мерки, които трябва да вземем, съществува опасност за ограничаване на основните права и е, точно на а, лица, които искаме да защитим от тероризма и като цяло на демократичното общество. Това е малко по-страничен аспект, не е пряко свързан с вашия доклад. Аз мога да си изпомня, това разбира се не е представително, малко след а, терористичните атаки в Брюксел бях на летището а, и на а, една железопътна спирка срещнах граждани, които казаха, че е съвсем демонстративно продължават да се движат по улиците, защото не искат да се смущава живота им от е, тероризма. Аз подобно нещо бих искала да го обсъдим и в политически дискур. Много бързо представяме на гражданите нещо, обаче след това изпълнението се бави. Това се отнася за всички мерки. Е, те изискват време и понеже изискват време, ние прилагаме нови мерки, които не са достатъчно е, преценени и за това съм много благодарна за това, че засягате сътрудничеството, засягате използването на различните инструменти и аз мисля, че един от ораторите посочи, че има различни традиции, както в сферата на полицейската дейност, така и в дейността на правосъдието. Много трудно се изгражда доверието там и аз мисля, че в тази сфера трябва да направим много повече. Искам да засегна още една сфера. И това е превенцията и дерадикализацията. Понякога имам впечатление, че ние вярваме, че има една единствена мярка или една единствена концепция за дерадикализация. Аз мисля, че това не е верно, защото рамковите условия, социалната структура в нашите градове е много различна, поради което е, подходът към различните лица е различен. Разбира се, този подход трябва да бъде индивидуален. При дерадикализацията аз мисля, че има доста недостатъци от наша страна. Ние се концентрираме върху върху онези, които са вече радикализирани, които са извършили престъпления. Да, те са важна група, но искам да засегна още нещо, което е относително ново за нас. Това са тези, които се връщат от при нас и също така сред тях трябва да спомена и малолетните и техните семейства. И е, много малко е да се смята от компетентните органи, че тези лица трябва да бъдат само обект на наблюдение. Това е недостатъчно. Всъщност, какви ценности е, ще предложим на тези деца, как ще ги спасим от индоктринацията. Това всичко изисква много време, но мисля, че тук твърде малко сме направили. Един последен аспект, знам, че доста говорих вече, но искам да посоча въпроса какви типове радикализация възникват а, извън сферата на тероризма. Аз а, съм от Германия и с ужас установявам, че през последните 5-6 години се наблюдава повишена склонност към насилие в нашето общество. И ние се концентрираме върху радикализма, имахме доклади за тероризма, където се посочва, че много голям брой от терористичните удари се извършва не от исламисти, а от е, екстремисти в е, лявата и дясната част на политическия спектър. Има атаки срещу граждани, които подкрепят бежанците, също така върху е, домове за бежанци. Има експлозия на насилие в много сфери. Е, в е, източна Германия имаше нещо подобно. Там се намеси полизията. Има и нападения срещу бездомни лица. И е, смятам, че в нашето общество като че ли се повишава склонността към насилие. Разбира се, не трябва да подценяваме тероризма. Той винаги е бил обект на емоционален дебат. И тук искам да попитам дали другите форми на радикализация и на екстремизъм свързан с насилие, ще играят роля за вашата работа във бъдеще и виждате ли връзка между тези явления? И също така искам да попитам какъв да бъде нашия подход към тези явления, така че да, го взем, да вземем всичко това предвид при мерките, които изработвам. Благодаря. Sí, muchísimas gracias. Благодаря. Като испанка, Аз проявявам особен интерес към тази тема и всъщност в това проучване се прави оценка на разходите по страни членки на Европейския съюз. Става дума за разходи за персонално, също така разходите, които се пораждат от тероризма за социални, екологични, економически капитал на тези страни. Естествено, Испания, моята страна, е една от страните, която понесе най-високи разходи, свързани с тероризма. Но в проучването е показано ясно, че във Франция е, всъщност разходите са много по-големи в е, цена на човешки жертви, а също така и на економически щети. Е, и в крайна сметка това са теми, които трябва да бъдат обект на нашата работа и в бъдеще тук в комисията. И трябва да помислим по тези въпроси. Благодаря, че хвърляте поглед върху тази тема. Аз мисля, че ще използваме много подробно вашия доклад при подготовка на нашите изменения. Всъщност установяването на празнотите е много важно за нас, също и за специалната комисия. Трябва да се извърши оценка какво струва тероризма и какво струва борбата срещу него. Това ще бъде много полезно за нашата работа, но има две неща, които искам да добавя във връзка с бъдещи проучвания. Първо, когато сравнявам е, това, което се случи през 2004 и 2013 година в Европа в сравнение с страни като Афганистан, Пакистан или е, провалените държави е, предвид е, този насилствен фанатизъм, това в крайна сметка ни засяга по-малко. Нека да си изпомним Ирак и Сирия. Смятам, че подробно проучване би било много полезно да се изчислят разходите от за последиците от тези фанатични идеологии и е, в крайна сметка какво ще струва пък и самата борба срещу тероризма. Е, това също трябва да се изчисли. Когато става дума за провалена държава, разходите в е, материално и нематериално отношение са най-високи. След това е, в Комисията по тероризъм, мисля, че през юли ние изслушахме изказване на експерт по киберсигурност. Той е израелски експерт и говори за това какви технологични инвестиции са извършени в Израел и колко добра е тяхната възвръщаемост при борбата с различни заплахи от е, престъпност. Но всъщност е, има и чисто економическа печалба. Те продават технология, която са разработили те самите. Мисля, че би трябвало да поговорим за такива възможности, когато става дума за борба с тероризма. Благодаря много, колеги. Нека да има предвид, че времето напредва. Господин Карски, заповядайте.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 на сигурност. Тоест това, че гражданите имат право да се чувстват в безопасност. Право, което е, е равнопоставено на останалите права. Обаче всъщност може да се окаже, че има нужда някои от правата да бъдат ограничени, за да се постигне това право. От една страна можем да говорим за необходимостта да се действа, да се предприемат действия, които понякога ограничават правата, които са били упражнявани до сега. Обаче, когато има терористични атаки, обществото се съгласява да се въведат такива ограничения. И тогава те се въвеждат много лесно. Така че въвеждането им е лесно, обаче въпросът е после кога могат да се отменят тези ограничения. Много често по различни причини органите на властта не искат да се върнат към предходната ситуация. Много от действията реално не са прагматични и те са само с психологическо влияние. Просто показват на хората, че властите се опитват да се борят срещу тероризма. Един добър пример беше въвеждането на извънредно положение във Франция. Законът по-късно беше отменен, но се оказа, че 90% от мерките, които бяха приложими в е, контекста на извънредно положение, продължиха да се прилагат и при ежедневното положение. И за това трябва от време на време мерките да се преразглеждат. Ще ви дам добър пример. Безопасността и сигурността на летищата. След атаката през 2011 година беше въведена забрана за пренасене на течности. Всъщност тази забрана е напълно ненужна и няма каквато и да е била практическа полза от нея. Освен от Европейския, в Европейския съюз, други страни няма такива ограничения, няма въздействие върху намаляването на заплахата срещу ем, гражданите от тероризъм. Обаче кой печели? Ами печелят летищата, защото хората като минат проверката за сигурност, си купуват вода. И е, така летищата печелят. Даже печелят повече от наземното обслужване на полети. Така че, е, що се отнася до основните права, е важно не само да се защитава правото на сигурност, което е изключително важно и трябва винаги да бъде има но предвид, когато променяме техническите си способности. Но трябва да сме е, готови да задаме въпроса мерките, които се използват, необходими ли са, адекватни ли са и са прекомерно нарушение на гражданските права. Благодаря госпожа Кенги, господин, госпожа Сарджентини, господин Депре. Сесил, заповядай. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците за представения от тях доклад и искам да споделя някои идеи, да задам някои въпроси. Тероризма е една от най-големите задачи и една от най-големите предизвикателства пред европейските граждани и изисква вземането на редица мерки от страна на правителствата. От друга страна установяваме, че разходите за борба с тероризма във всички държави членки се увеличават. Както беше представено в началото, на изложението, правителствата нямат възможност да координират дейностите си, когато става дума за гарантиране на спазването на основните права. Разходите за отделните държави са много високи и те трябва да изпълнят отговорностите си пред своите граждани. Аз Чух във вашия доклад е, какви са психологическите въздействия върху населението и си задавам въпроса дали сте извършили оценка на въздействието на комуникацията. Как е, се представят новините по медиите, електронни и печатни? Това също има психологическо въздействие, защото в крайна сметка се отразява върху емоционалния свят на хората. От друга страна, има и економически ефект, защото определени среди печелят и тук вече се установяват връзки с комуникацията. Когато се прави опит да се избива капитал от определен тип политика, насочена му в определена посока. Вие калкулирали ли сте разходите за е, жертвите и за лицата, които изобщо стават жертва на такива престъпления? Разходите за обществото поради загуба на труд е, непосредствените разходи за пострадалите и за е, непреките пострадали. Позволете ми един въпрос. Um, um, ако търсите аргументи е, за да убедите държавите членки, че е необходимо да се борят с тероризма, такива аргументи съществуват. Ако казвате мерките са скъп, ако се казва, че мерките са скъпи, ето виждате, виждате е, какви са другите последици. Въпросът е обаче, че понякога след терористични атаки държавите членки се опитват да прокарват правни норми, за които имаме доста големи съмнения. Например, списъците с имената на пътниците. И това всъщност е доста скъпо. Добре, в такъв случай какъв тип политики бихте предложили да се въвеждат, когато говорите за цената на неучастието на европейското равнище. Защото има мерки за а, нарушаващи е, правилата за защита на данните, които са много скъпи и които не са показали каквато и да било полза. Жерар. Извинете, господин председател, че да реагирах веднага. Позволете ми само един въпрос. Е, след всичко, което беше казано, е, Подзаглавието на доклада е цената на отказа от, Ев... от Европа в борбата срещу тероризма. Аз чух, че вие сте извършили наистина забележителни оценки какво още струва това на държавите членки, какво още струва и на отделните лица, обаче не намерих цената на отказа от страна на Европа. Намерих само цената на мерките срещу тероризма. И всъщност аз имам нужда да ми бъде представена оценка какво би представлявало, ако всяка държава членка реши да изпълнява всички тези мерки в тяхната цялост. Аз не намирам това не го намирам във вашия доклад. Вие всъщност правите оценка на тероризма, колко ще струва тероризма, а не колко ще струва отказа на Европа. Um, Те или иначе, госпожа Стивенс, ще ви дам думата и на вас като последен участник. Благодаря. Аз съм една от е, съдокладчиците на този доклад е, на специалната комисия по тероризъм. Искам да благодаря на двамата оратори за тяхното изказване, за техния принос към дебата за борбата срещу тероризма. Това е много широк спектър, който се засяга тук и мисля, че трябва преди всичко да се спазват основните права в е, този случай. Този доклад трябва да бъде използван като документ за приключване на нашия доклад в края на годината. Надявам се всичко да бъде приключено. Това е предизвикателство, но аз съм изключително доволна от вашия принос. Това се отнася до равновесието, до баланса между сигурност и основни права, аз мисля, че този това равновесие, този баланс трябва да се поддържат и в бъдеще. Наистина трудно е да се направи това, да се поддържа това равновесие между сигурността и основните права. Трябва правосъдието, полицията, правителството, всички да работят в една писока и не трябва да се стигматизират определени групи. Не трябва да се губи връзката с реалността. Аз съм абсолютно съгласна с вас. Всички форми на тероризъм от дясно или от ляво трябва да бъдат обект на отпор и е предизвикателство да се намери добрия баланс между сигурност и основни права. Вече споменахме е, най-голямото предизвикателство между различните държави членки. Става дума за различията между тях, различия в културата, в езика, в традициите, в структурата на полицията и правосъдието, така че ние трябва да имаме в крайна сметка за цел да постигнем добро сътрудничество между всички компетентни органи, така че всички граждани е, да получат гаранция за своята сигурност от е, правосъдието и полицията. И мисля, че тук е, трябва да има добро сътрудничество европейските органи от една страна и европейските агенции като Frontex, Евроюст, е, Европол и така нататък. Е, е, тук мога да добавя и други. Трябва обаче националните органи да поддържат сътрудничество с тези европейски агенции, защото те са създадени за тяхна подкрепа. И трябва да имаме и съгласуване на компетенциите на различни равнища, така че Европа да не се свежда само до националните институции. В много сфери има добавена стойност, която проистича от доброто сътрудничество. Сега, що се отнася до цената на отказа, от страна на Европа. Аз е, наистина съжалявам, че има твърде малко за това вашия доклад и искам да знам дали това също ще бъде обект на този дебат, защото недостатъчно светлина беше хвърлена върху този аспект. А това е необходимо за а, е, оценка на взетите до момента мерки, кои функционират, кои не. А, е, и ние а, ще ги разгледам в друг доклад, но във всички случаи благодарим за вашия принос. Благодаря много. Вашия доклад дава информация за по-нататъчните ни дискусии във връзка с мерките за борба срещу тероризма. Е, и аз имам някои коментари. и един въпрос, подобен на казаното господин Депре. Ние тук в комисията правата на гражданите, много добре си даваме сметка за това, за какво става дума, когато говорим за оперативна съвместимост. Има различни средства. говорихме за заповедта за арест. Европол като цяло изглежда работи добре. В такъв случай, каква е, е представата за добавената стойност до тук, как се възприема тя, какви са възприятията за добавената стойност. Когато отида на заседание на съвета и се говори с списъците с имената на пътниците, е, те говорят за тези теми, но реално не ги прилагат. Има съвсем различни възприятия. Въобще говорили сте е, разгледали ли сте въпроса какви са действителните ползи от е, този тип мерки? Е, и има ли материали, които да показват това и да се анализира това преди да се въведат още нови мерки? and answer the key points because I know there were some ще ви дам думата за отговор на основните въпроси. Нека да поздравя господин Депре за това, че ясно заяви, че тук не става дума за доклад за цената, за пълен и на цялостен доклад за цената на невземането на мерки на европейско равнище. Защо? Ами и защото когато се започнат е, Е, когато се действа по е, принципа предотвратяване, реакция, преследване на виновниците, е, е важно да се натрупат достатъчно доказателства. И това е свързано и с коментара на госпожа Саргентини. цената на липсата на Европа би била да се прави нещо, но да не се прави достатъчно ефективно или пък да се прави, но да се прави е, с цената на основни права на гражданите, а да може да бъде постигнато и по друг по-малко вмешателски начин. Е, затова е много важно да говорим за тези предложения. Реално трябва да се подхожда е, в контекста на наказателното правосъдие и да се види дали се добавя стойност към съществуващата рамка и дали съдът би позволил да се е, въведат подобни норми, тъй като юриспруденцията на съда е много строга в тези области. И казнат от госпожа Стивенс, е, бе насочено към равновесието между сигурността и свободата, но основният въпрос, който трябва да се зададе е тази мярка е, води ли до по-голяма сигурност? Защото ако не е ефективна, какво ограничавате на някого основните права, обаче реално цели не се постигат. За това трябва да се направи един квантов скок и да се премине към режим – оценка, вземайки предвид съществуващото вече. Може би от политическа гледна точка тази дейност не е толкова политически атрактивна, но е много важна за ефективното следене на прилагането на мерките. От момента на а, а, налагането на първата мярка до момента на съдебните решения. Зададохте много важен въпрос, който е свързан и с компетенциите на Комисията по външни работи. Всъщност много от мерките могат да се предприемат именно в контекста на външните отношения. Защото за тероризма е важно да се предотвратят неговите корени, неговите източници. Говорихте и за това колко трудно е да се разделят престъпленията е, на тероризъм от една страна и престъпления на мразата от друга. Обаче въпросът е, че да, има различни определения, но насилието характеризира и двете. И всъщност, ако грешно се назове определена мярка, като мярка за борба срещу радикализацията, това може да доведе до дискриминация допълнителна на определени групи лица. Госпожа, кой зададе този въпрос? Извинете. За организираната престъпност, корупцията и киберпрестъпността. Те са области, в които комисията а, действа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 и благодаря много за въпросите. Да, действително, когато говорим за доклад, който е за цената на невземането на мерки на европейско равнище, трябва да се предприемат мерки, които да могат да бъдат и оценени в последствие. Колко нарушения биха били предотвратени, ако тези мерки не са били приложени, но реално такива доказателства много трудно се намират. И е за това е толкова трудно да се прави подобен анализ. Разбира се, може да се говори за това, че определени емпирични доказателства показват, че увеличаването на разходите на за борба срещу тероризма може да намали въздействието и броя на терористичните атаки, но това е много трудно да се предвиди реално. Има различни атаки. Има, сега се увеличиха е, по дребните атаки с по-малко жертви, но те пък имат, те са повече на брой. И пак загиват хора. Така че не е толкова лесно да се правят такива сравнения. Да не говорим за потенциалните психологически въздействия. Медиите играят много важна роля при създаването на тези психологически последици. Защото в днешно време такъв е светът, че случили се терористична атака, до няколко минути милиони души вече стават почти преки свидетели на тази терористична атака. Именно заради това тероризма има различно въздействие от другите престъпления. Бомбардировката на Бостонския маратон в Съединените щати бе проучена и се показа, че има сериозно въздействие върху възприятията на хората за това, доколко са доволни от своя живот. А пък а, подобно събитие, стрелба в, в едно начално училище, където са загинали 20 деца, не е имало въздействие. Що се отнася до а, цената, която плащат жертвите, семействата, а, те са били взети в предишни доклади, а, включително и за ксенофобията, расизма и цената на не Европа, що се отнася до спазването на процедурните правила при съдържане. Хората, които са задържани прекалено дълго, може да пострадат здравословно, може да загубят работата си и семействата им да, понесат, да платят висока цена. Благодаря. Иска ли някой да направи допълнителни коментари? Не. В такъв случай, да, мисля, че тук е, се опитваме да постигнем, да съберем информация за добавената стойност, която се е, постига на европейско равнище за борба срещу тероризма, но е много трудно да се събере такава информация. Може да се прави елемент по елемент, например по системата СИС-2 или съвместните екипи за разследване или пък за Европейската заповед за арест – но не може да се направи обща оценка. Но темата е много важна за нас. Именно отговора на тези трудни въпроси търсим. Защо? Защото знаем, че има някаква добавена стойност. Да убедени сме в това, обаче трябва някакси тя да се измери. Увеличават се дейностите, прехвърляме дейността си в много важни области, като Кипър престъпността, например, оперативната съвместимост и прочие, все важни от практическа гледна точка въпроси. И така ще продължим в този дух. И така, колеги, много ви благодаря, че така интелигентно подходихте към тази дискусия. Благодаря ви за отличния, отличната изследователска работа. За пореден път не ни разочаровате. Но при всички положения може да се каже, че информацията, която е представена в проучването е много ценна. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следващата точка. So, colleagues, we move straight to point 10, which is the, um, the Eurojust Albania Cooperation Agreement. The procedure is a consultation procedure whereby the Parliament. Така, колеги, преминаваме към точка 10. Това е консултативна процедура, процедура за сключването от Евроюст на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания. Не може да се променя съдържанието на споразумението. Може само да имаме забележки по процедурната страна. И така, моето предложение е да, към нашите колеги е да помислят дали наистина има нужда от изменения. Напомням отново, не може да правим промени по, по съдържанието. Лора е докладчик, Лора Ферара има думата. Благодаря, господин председател. Аз винаги съм изтъквала основната роля на сътрудничеството между органите на правосъдието по отношение на разследването на тежки престъпления като тероризма и организираната престъпност. Ние знаем, че съществуват дейности на различни мафиотски групировки, които са с трансграничен характер и трябва да се борим срещу тях. Ако искаме да правим това ефективно, съгласно ООН и Европол, Албанските мафиотски структури са много активни в сферата на трафика на хора, е, рекета и други тежки престъпления. Албания е близо до италианските брегове и разбира се, оттам е, прониква организирана престъпност към Европа. Така че това споразумение между Евроюст и Албания е много важно. Също така и всяко споразумение на Евроюст с е, трети страни за укрепване на сътрудничеството между органите на съдебната власт. Аз мисля, че това е едно от средствата да се засили борбата срещу тежката престъпност. Това е в интерес на Албания, а и в интерес на Европейския съюз. До момента агенцията е сключила някои споразумения за сътрудничество с някои трети държави, като САЩ, Норвегия, Швейцария и Македония. Въпреки, че тези споразумения са твърде малко, мога да кажа, е, те съществуват, но са недостатъчни, така че е, желая повече споразумения в бъдеще за по-ефективна борба с тероризма и също така за по-добро сътрудничество между органите на съдебната власт. По отношение на процеса на кандидатстване, е, на присъединяване към Европейския съюз, Албания направи важни стъпки в борбата срещу организираната престъпност, адаптира своето законодателство съобразно европейските норми и практики. Албания също така е, извърши промени в е, своя наказателно процесуален кодекс и е, създаде закон за борба с мафията. Също така беше постигнат, постигнат напредък при превентивното изземване на имущество, придобито от престъпна дейност. Беше засилена също сътрудничеството между полицейските органи. То обаче може да бъде подобрено още и е, всъщност аз мисля, че ние очакваме резултати, които да е, са към по-големи усилия по отношение на борбата с е, изпирането на пари, търговията с наркотици, трафика на наркотици и конфискация на имущество или по-скоро иземане на имущество, придобито от престъпна дейност. Благодаря, господин Щетина. Искате ли да кажете нещо? Добре. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ще говоря чешки език, така че моля служете слушалките си. Като докладчик в сянка от е, НП, аз подкрепям предложението на докладчика да се подкрепи това предложение за Европейския съюз и за Албания. Това ще бъде нещо добро е, в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, ние никога не правим достатъчно и Албания всъщност е, изпълни всички изисквания, е, които и бяха поставени и смятам, че е, едно ново споразумение ще включи Албания в по-голяма степен в институционалните структури и ще подготви по-добре страната за нейното бъдещо членство в Европейския съюз. Благодаря. Да, забравих да, да спомена, че вие сте докладчик в сянка от НП. Госпожа Крисберг има думата. Благодаря. От името на моята група аз също искам да посоча, че това споразумение с Еврожуст е много важен етап и като докладчик в сянка аз искам да приканя екипа да провери неговото съдържание, съдържанието на споромението между Еврожуст и Албания. Аз наистина се радвам на това сътрудничество с една съседна страна, просто за да можем да се борим заедно срещу трафика и организираната престъпност. И още нещо, това ще даде възможност да припомним колко важна, колко централна е ролята на Евроюз по отношение на съдебното сътрудничество. Това всъщност дава възможност за едно тясно сътрудничество, водено интелигентно, така че да има по-ефективна борба срещу тероризма. А що се отнася до бюджетните аспекти, смятам, че исканията на Евроюз трябва да бъдат уважени. Благодаря. Um, Благодаря. Благодаря на докладчицата. Предлагам да следваме нейната линия. 31 август е крайния срок за изменение, така че ако имате предложения за процедурната страна, моля, представете ги. Лора, искате ли да кажете още нещо? Не, добре. Благодаря за работата ви по това досие. So, colleagues, we can now proceed to the final point. Uh, Предстои ни последната точка за днес. Това е Имаме гости от четвъртия форум за миграцията. Okay. Maybe, maybe I can introduce the while, while colleagues are coming to the front. Okay, so I'm very pleased to... И така да представя нашите гости. Това са членове на бюрото на форума за миграция. Форумът за миграция се провежда и е създаден благодарение на Европейския економически и социален комитет и Европейската комисия. Катри Сува представлява платформа за международно сътрудничество за недокументирани мигранти. Госпожа Силвия Гиолини е от неправителствена организация, наречена Генерация 2.0. Тя се бори за едно разнообразно общество. Те ще ни въведат в дискусията. Е, с нас е и господин Адем, Адам, Адем Кумчо от Европейската бизнес конфедерация и господин Кристиян Пирволеско, който представлява економически и социален съвет. Е, те също ще могат да отговорят на въпроси. А същото ще може да направи и госпожа Лора Корадо. Тя е също част от бюрото и е от Европейската комисия. И така, бюрото вече представи пред нас своите, своите възгледи и становища и ние решихме да се срещаме на равни интервали. Последният форум, който се състоя, бе на 6-7 март тази година под надслова Кампо приобщаващ пазар на труда за мигрантите да извлечем полза от възможностите, като преодоляваме предизвикателствата. Естествено, въпросите за миграцията са от голям интерес за нашата комисия, както и тяхната интеграция. Всички практики, свързани с е, този темен комплекс, са от голям интерес за нас. Има много хора, които идват в Европа, въпреки че напоследък чуваме сигнали за това, че е, потока от трети страни намалява. Така или иначе давам думата сега на госпожа Сува. Силвия. Всъщност, Силвия, вие започнете. Имате думата. Добро утро, аз съм Силвия Джолини и заедно с Фернанда Пияк представлявам една неправителствена организация на национално равнище в рамките на форума за миграция. Форумът бе създаден през 2015 година на базата на сътрудничество между Европейската комисия и Европейски економически и социален съюз, съвет. През 2009 и 2014 година се състояха няколко заседания. Форумът се занимава с въпросите за миграциите. Имаме 280 представители, които взяха участие на форума. Те са от най-различни европейски и национални организации и неправителствени организации, имаше представители на институции и местните власти. Форума тази година започна с свидетелства на двама на мигранти, които говориха за това, че е много лесно да се дойде в Европейския съюз легално и колко лесно е човек да загуби своя легален и документиран статус. От друга страна, друга, другият разказ подчерта практическите трудности, езиковата бариера и колко е трудно да се открие банкова сметка, например. Започнахме с тези два разказа на нашия форум, защото форумът иска да подчертае важността която могат да имат мигрантите в създаването на политики на Европейския съюз. След това форумът се разпадна на семинари по различни умения, експлоатация и разнообразие на работното място. Това бяха отделните работни групи. В първия семинар се говореше за събиране на данни, за умения и информация. Така може да се създаде база данни, която може да има два резултата. От една страна мигрантите могат да бъдат признати за своите умения, които може да не са стандартни, и от друга страна работодатели могат да бъдат информирани за тези е, умения и могат да назначат мигрантите на работа. Едно. Важно предложение беше да се разглежда талантите и уменията на мигрантите в неформален контекст, защото мигрантите не винаги могат да представят документи и дипломи за своите умения. когато няма такива документи, работодателите не знаят за съществуването на тези умения. Освен това, а, когато е, човек няма документи, работодателите също не могат да знаят за неговото съществуване. Е, това е нещо, което липсва в момента в е, политическата рамка и това бе и това е основна пречка за назначаването на работа на мигрантите. От друга страна, трябва да има и повече стимули, които да позволят на работодателите да назначават мигранти. Може да има обучаване по култура, както за мигрантите, така и за работодателите. Така че мигрантите да знаят в каква ситуация се намират. И още нещо, което е свързано с достъпа до правосъдие. Достъп, който трябва да е равнопоставен, независимо от статута на човека. Това е особено важно, за да се избегне трудовата експлоатация. Самоорганизацията е важна, самоорганизацията за мигрантите и да се разказват успешните истории и да има награда, която да се дава за успешно интегрирани мигранти. Благодаря. Следващият ни оратор ще направя няколко коментара за това какви са нашите планове за напред. Искам да подчертая един въпрос, който бе засегнат по време на, ня... на нашите семинари тази година. Бе много. Това е въпроса за европейското финансиране. За това говорихте и вие днес. Става дума за нещо, което много е интересува гражданското общество, как могат средства от Европейския съюз да се използват за подкрепа на мигрантите, но има различни недоразумения и те са причина за това гражданското общество да има резерви към тези механизми. Бе казано, че е много трудно да се разбере цялата схема на финансиране, за това трябва да се говори повече за те по тези въпроси, тъй като ролята на гражданското общество е именно да абсорбира повече средства от Европейския съюз и да провежда повече програми. Така че това са важни въпроси и за бъдеще много страни не абсорбират тези средства. Още повече, като се има предвид и променящия се контекст. правителствата много често могат от днес за утре да прекратят програма, насочена за подкрепа на мигрантите – трябва да се говори и за гъвкавостта в абсорбирането на тези средства. Така че механизмите за финансиране бяха нещо, което се оказа интересно за нас. Освен това, говорихме за в евентуално бъдещи теми, интеграцията на трудовия пазар, за това говорихме много. Това е въпрос, който ще продължи да ни занимава. Ако имате и вие някакви идеи, ще сме благодарни за тях. Ние се интересуваме от глобалния процес на миграцията, как на глобално равнище може да помогнем на бежанците. Основното чувство е, знайки политическата ситуация каква е, и трудния момент, в който се намира гражданското общество, основното чувство е чувство на трудност в, кое, в, в, в, в настоящата ситуация, в която трябва да работим. Така че нашето заключение беше да се съсредоточим върху малките успехи, малките задачи – и така да популяризираме добрите практики, да ги популяризираме включително и сред правителствата. Е, искаме да видим как да привлечем правителствата в нашата работа. Защото заедно може да изработим прагматични решения. Благодаря. Вие казахте неща, които ние всички си мислехме. Благодаря ви за вашите две изказвания. Сега ще имаме дискусия. Членовете на форума могат да се изказват, нашите колеги могат да се изказват. Кристин има думата. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря много. Благодаря и на форума за миграцията за това, че представиха тяхната работа. Съгласна съм с философията, заложена във вашите предложения и във вашите думи. Миграцията е проблем, към който трябва да подходим всички, трябва да извършим оценка на миграцията и също така съотношението с пазара на труда, защото това е изключително много важно за а, интеграцията, но също така и за економиката. Настарението застарява и нашата економика има нужда от е, нова работна сила. Сега остава да извършим още много работа, обаче аз установявам, че е, ще трябва е, наистина да се помисли за някои неща. Е, достъп до пазара на труда, достъп до обучение, това е абсолютно условие за намиране на работа докато се работи по директивата за условията на прием, това беше гласувано тук през 2017 година, поискахме от държавите да гарантират на лицата, които са подали молба за обежище, достъп до пазара на труда и това да бъде безплатно. Моя въпрос е от общ характер и искам да попитам как можем да убедим в този политически климат, който е неблагоприятен, че трябва да приемаме и да инвестираме в мигрантите. Трябва да проявим политическа воля и аз мисля, че това е нашата задача днес. Благодаря. Бих добавил и въпроса каква е добавената стойност тук в Европейския съюз, където интеграцията е толкова сложен въпрос как участва Европейския съюз в интеграцията. Доста сложен, комплексен въпрос. Ще задам и аз няколко въпроса накрая, но а, няколко колеги вече искат думата, така че нека да чуем първо тях. Е, Сесил Киенге. Благодаря, Клод. Първо, искам да изразя моята благодарност за това, че се прави връзка с Global Compact. Това показва, че вашият анализ има глобална перспектива която излиза извън рамките на управлението на миграцията на равнище държави членки. Искам да посоча две неща в тази връзка. Когато говорим за миграция и интеграция, на първо място трябва да говорим за законните пътища на миграцията по съвсем проста причина. Когато имаме предвид, че явлението миграция като цяло изглежда така, че идват мигранти или вече се намират на наша територия, но нямат статут на беженец или на кандидат за обежище, за тези хора трябва също да се предвидят мерки за интеграция. Поради което аз искам да се спра основно на законните пътища. Става дума за промяна на УКАР директивата. Това не е достатъчно, но е една първа стъпка, която беше направена и тя е в полза на мобилността и регулацията на мигранти, които е, желаят да полагат труд. Що се отнася до обежището, трябва да има по-интегрирана политика на равнище държави членки, за да можем да гарантираме хората, които идват на наша територия, да имат перспектива за заетост в бъдеще. И тук вече виждам много критични точки. Първо от правно естество, а и от друго естество. Контекстът се променя, економическата криза засегна всички. В Европа има мигранти, които са интегрирани много хора, когато загубят работата си и в определен срок не намерят нова работа, просто биват изключени от системата и на практика те стават невидими, те изпадат в престъпност, започват да извършват престъпления, стават членове на групи на организирани престъпни групи и в крайна сметка тези хора са обект на експлоатация на пазара на труда, защото нямат документи, поради което трябва да се изменят законите на държавите членки, те трябва да се ангажират в по-голяма степен с тези проблеми. Всички държави членки трябва да преработят своето законодателство така, че то да бъде адаптирано към постоянно променящите се рамкови условия. И накрая още нещо. Необходима е една обща платформа, по която трябва да се говори малко повече. Има много утвърдени практики, но е необходима голяма платформа, която да ги обедини. която да насърчава сътрудничеството и да гарантира тези утвърдени практики да се ползват от целия Европейски съюз. Благодаря. Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на някои от темите, които току-що засегна Сесил. На първо място искам да изкажа благодарност за този толкова важен доклад. В бъдеще искам да отправя покана да се действа малко по-целенасочено когато става дума за експлоатацията и за рабските условия на труд в Либия и в други трети държави. Съществуват такива явления, но те съществуват и при нас. Този феномен с капуларато в Италия и не само в Южна Италия, но и в цяла Италия, това в крайна сметка е робство. Тоест Европейския съюз, европейските колеги вероятно не познават толкова това явление, но така наречения капорале е незаконен посредник, който търси ефтина работна ръка за селско-стопанските ферми и там не се спазват никакви е, права на труд, никакви регулации. Мигрантите, които работят, е, получават минимално заплащане, да речем 15 евро за 10 часов работен ден. Това, виждате, е в разрез с е, всички общоприети правила и според мен това е истинско рабство. Е, да не е, говорим за настаняването на тези хора. Вероятно сте виждали документални филми за тях, е, как живеят те в Южна Италия. Това са хората, които биват е, предлагани като работна ръка от така наречените е, капорали. Не знам дали сте виждали филма, дали сте гледали филма Лакоре Милано за тези гета, където живеят подобни хора и още нещо, което много ме интересува и всъщност това е засегнато и в доклада, това е така нареченото empowerment на мигрантите. Тук ще трябва да се обърнем основно към най-добрите практики за самоорганизация и за труда полаган от мигрантите, най-вече когато става дума за солидарната социална економика. НПО са много активни в тази сфера. Те са специализирани в интегрирането на мигранти. Сред посочените НПО, вероятно нещо проковативно ще кажа, е, но трябва да се спомене и католическата църква, специално в Италия. Католическата църква в момента поема задача задачи на държавата. Този кораб дичоти с мигрантите, който не можа да акустира поради решение на правителството, този проблем беше решен благодарение на католическата църква. Католическата църква прие мигранти и ги настани. Е, и трябва да се е, постигне споразумение с католическата църква, така че всички правила на държавата по отношение на трудовоправните изисквания е, и религиозната на дискриминация да могат да се спазват. Благодаря. Благодаря ви много за тези изказвания. Действително, религиозните общности са вторите по големина доставчици на социални услуги след властите. И а, е, това е въпрос, който не трябва да се пропуска. Биргит, благодаря ти, Клод. Бъркаме нещата. От една страна имаме правния статут на някои от мигрантите в, няко... в нашите страни? И вторият въпрос е какво можем да направим, за да ги интегрираме и какво могат да направят най-правителствените организации. Това, което каза колегата Спинели, засяга много интересна ситуация, която е характерна не само за Италия. Има хора, които изобщо не искат обежище, Просто са дошли за да работят, за да изкарат някой лев, но нямат статут, нямат официално позволение за пребиваване или да работят. Обаче намират хора, които са готови да ги наемат. И понеже нямат правен статут и ги е страх да поискат такъв, защото ги е страх, че ще ги изгонят, могат да бъдат експлуатирани. И така, от една страна, има дебат във всички наши държави. Не, е, има хора, които не искат да имат нелеган пребиваващи мигранти. От друга страна има други хора, които казват, а много се радвам, че сте тук. Сега елате да работите за мен. И условията, които им се предлагат, са ужасяващи. Затова трябва да има яснота. И когато няма работа, е, всичко да е, е на светло. Ако няма е, достатъчно хора за определени работни места, добре, тогава да са добре дошли тези хора, но да имат право на официален правен статут и да работят при същите условия, при които работят европейските граждани. Това е едната страна. От другата страна, е, онези, които имат статут на беженец. В такъв случай, тъй като имат този правен статут, е, е, защо трябва да работят нелегално? Това е важен въпрос и за хората получили статут, и за кандидатите за убежище. Ако могат да работят, да се разкрият някакви работни места за тях – е, това се случва в, в, в някои части на моята страна. Има хора, има необходимост от хора, които да предоставят определен, определени обучения. Ами в такъв случай, ако има а, хора с а, правен статут, който е регламентиран, защо те да не осъществяват тези обучения. От там нататък трябва да се предоставя подкрепа за опознаване на новото място на живот, начаване на живота, организация на документацията. От тук нататък обаче има големи разлики – начина по който са организирани държавите членки. Къде отиват средствата от Европейския съюз? На национално равнище или на местно? Към кого трябва да се обърнат е, е, хората, които имат нужда от тази подкрепа? Имате ли някаква информация за тези разлики, как, е, в това как се организират държавите членки? и как добива достъп до бюджет, до финансиране. Споменахте Европейския фонд за обежище и миграции. Действително, това е една от важните теми. Но, доколкото аз знам, има и други европейски фондове, които, ако държавите членки искат това, могат да бъдат използвани частично за мерки за интеграция. Например, социалния фонд, някои фондове за регионално развитие и прочие. И ми е много интересно кои фондове как се използват и до каква степен са въвлечени неправителствени организации, доколко е лесно да се работи и с властите и властите искат ли, доволни ли са от подкрепата от неправителствените организации или не искат те да участват? Благодаря ти, Бирги. Да, важен въпрос. И аз исках да питам за интеграцията, достъпа до европейско финансиране. Е важен въпрос, свързан и с работата на Комисията по заетост. Доста ме безпокои факта, че продължаваме да се намираме в доста тежка политическа ситуация има много фондове, социалния фонд, фонда за регионално развитие, които могат да се използват в тази област. И може би не е лошо комисията да насърчи използването на тези фондове за целите на интегрирането. Доста трудна е политическата ситуация. Европейският съюз трябва да помага по видим начин за интеграцията. И е, неправителствените организации трябва да имат достатъчно лесен достъп до тези средства. И трябва много добре да знаем кои са местните органи, в, кои, в държавите членки, които добре работят в тази област, на някои места има неправителствени организации, които са създадени. Твърди се, че все още е трудно за гражданското общество да получи достъп до средствата за обежище, от фонда за обежище, да не говорим за другите по-големи фондове. Винаги е било трудно да се получат средства от фондове. Аз съм работил в неправителствени организации и го знам от личен опит. Но въпросът е, е по-трудно ли е от обичайното и защо? Много е важен този въпрос. Не е просто някаква теоретична дискусия. Важно е и за беженците, и за тези иммигранти, които вече са се установили тук, но които имат нужда от помощ, за да се интегрират в нашите държави членки, включително дори второто поколение мигранти, които се сблъскват с расизъм и прочие. За това, кажете ни малко повече за това какво става на място, когато държавите членки получат средствата. Има и представители на комисията, но тъй или иначе това е въпрос, който задаваме непрекъснато, но искам да ви попитам какви са последните данни. Има ли някой друг, който иска да зададе въпрос? Не, в такъв случай, моля, заповядайте за отговор. Два коментара. Първо, в отговор на казаното, за достъпа до трудови права, експлуатацията и прочие. Има различни типове достъп и по някакъв път има експлуатация и съм съгласна с вас, че трябва да сме честни, прагматични и най-голямата фрустрация е, че нещата просто не се случват всички факти са на лице, всички аргументи са на лице. Няма какво повече да се каже и въпреки това политическите решения не се взимат. Ще ви дам пример. Аз съм от Естония. В Естония има много малко мигранти. Не знам дали има тук депутати от Естония в момента в залата. Но има огромна потребност от работна ръка в Естония огромен недостиг, включително и в професии, където има, се изисква по-ниска квалификация. Има много търсене и на високо квалифицирана работна ръка. Но до, марк, до март те трябваше да, да дадат своите заявки и след това нямаха възможност да го, да го правят повече. И оттам нататък въпросът е какво ще се прави. Наскоро се говореше и за неквалифицираните работни места. В а, областта на продажбата на дребно, например, е, имаше една верига, която просто в прав текст каза трябват ни чуждестранни работници, не можем да се справим с недостига, с е, работната сила, която е на разположение тук. Безработицата като аргумент просто не е валидна. И какво правят те? Нямат работници и трябва да, да намалят работното време в е, Естония има много твърди правила е, за труда, е, коя, които изискват извън извънредно работно време да се заплаща двойно и това въжи и за работа в неделя, да кажем, или пък по време на официални почивни дни. И така, какво стана? Вместо да се справим с проблема от гледна точка на миграцията, с мерки в областта на миграцията, какво направиха политиците? Решиха да влушат правилата за трудовоправните норми. Да не е задължително да се плаща за свръх, да наднормено работно време двойно, и така всъщност се влушиха правилата за труда за всички. Как е възможно политиците да предпочитат това, вместо да кажат всички е, искат повече чуждестранна работна ръка, но всички от бизнеса, нека да помогнем това да стане. Просто е толкова нелогично какво можем тогава да направим? Всички ние да се е, включим в кампании. Лаура ще даде повече информация за нашата позиция. Знам, че те са правили проучвания Като цяло в идеални условия правителствата на национално равнище трябва да вземат решение по отношение на средствата, които получават от фонда за обежище и миграция, заедно с местните органи. Това се случва обаче само в някои страни и съвсем не във всички и оттам нататък се прави националната програма за разходване на средствата. По някой път има и местни органи за самоуправление, които участват. В някои страни правилата са много трудни за гражданското общество, реално са твърде невъзможни за прилагане до степен, в която гражданското общество просто иска да се занимава с тези ужасно сложни процедури. нещо, което съвсем не е част от целта на фонда за миграция и обежище. От друга страна, по някакъв път има определени цели и ограничения, които а, много затрудняват работата на неправителствени организации. Да кажем, ако дадена неправителствена организация се занимава с предоставяне на, на съвети за мигранти, е много трудно да се е, е, отчита тяхната дейност в ситуации, в които се изисква да се предоставя помощ само на, на легално пребиваващи. Защото много често тези хора още нямат изяснен статут. И в такъв случай средствата по тези програми реално не се освояват. И какво комисията преразглежда нещата? Не се разходват средствата, в такъв случай взема е, друго решение – за начина по който да се разходват тези средства. Може би е добре да чуем Лора Карадо от Генерална дирекция вътрешни работи, ръководител на звено Миграция и интеграция. Благодаря много. Добър ден на всички. За финансирането обсъждали сме темата много пъти. По-настоящем в фонда за обежище, миграция и интеграция, насочен към гражданите на трети страни, средствата отиват за държавите членки, които трябва да ги приложат. Нещо, което се практикува и при социалния фонд, и при други фондове, но също времено държавите членки имат задължение да работят с неправителствени организации и местни органи, това на практика се постига по-добре в някои държави членки, отколкото в други. И за това засилихме това изискване при следващото предложение за многогодишната финансова рамка. Искаме да се засили и подкрепата, която може да бъде давана на местните и регионални власти, не чрез пряко финансиране, нещо, което е доста спорно по своя характер, но да се увеличи процента проекти, които отиват на местно и регионално, на местно регионално равнище. Също от комисията можем да пренасочим определени средства към определени области на политиката, нещо, което до известна степен отговаря на казаното от кадри. Всичко зависи от потребностите. Новото предложение за многогодишната финансова рамка включва разпоредби за фонда за обежището и миграцията, които следва да подобрят нещата. Разбира се, със сигурност има какво още да се подобри, но нещата в момента се обсъждат. На този етап мога да кажа, че една сравнително малка част от средствата по този фонд се управляват директно от комисията. Редовно изискваме кандидатури. Наскоро пода... направихме обява за подаване на кандидатури за подкрепа на транснационални мрежи на местни и регионални власти. Можете да го намерите на нашия вебсайт. Това е защото искаме да работим по-конкретно с местни и регионални власти и неправителствени организации. И мисля, че така ясно показваме, че искаме да работим на различни нива. И с националните правителства, и с местните власти, и с неправителствените организации. От там нататък е важно как си сътрудничат и държавите членки, как обменят най-добри практики. И в тази област има мрежа, европейска мрежа за сътрудничество в областта на интеграцията. Работим все повече с местните власти в контекста на дневния ред за градовете, за включването на мигрантите и беженците, Градска академия за работещите на местно равнище. Ще работим и в контекста на форума за интеграция който обсъждаме темите с представители на гражданското общество. Целта ни е да подкрепяме държавите членки и е, те имат основната отговорност за работата по иммиграционната политика. Но това не означава, че е, работим с различни действащи или лица по различен начин. Целта ни е да има възможно най-добри практики за интеграция на пазара на труда, да работим с социалните партньори и сме задействали множество инициативи, включително и на европейско равнище, за подкрепа, за да се насърчат държавите членки. Знаем, че е трудно. В някои държави членки е по-лесно, отколкото в други. Това е ясно но именно за това работим заедно в мрежда за интеграции и в други форуми. Целта е да насърчим държавите членки да се учат едни от други и да извличат а, вдъхновение едни от други. Имаме обме, а, а, об, обменни дейности. Различни държави членки, е, включително Естония, Португалия и прочие, участват в тези мрежи за обмен на информация. Вярно е това, което казаха кадри и другите, че има един парадокс, а именно може да има правителства, които твърдят, че не са им необходими а, мигранти, а пък има сериозен недостъг на работна ръка. Източноевропейски страни, като Естония, също Германия, Австрия, показват, че има доста сериозен недостиг и има нужда от трудова миграция за попълване е, на незаетите работни места. Така че мерки има и да се надявам, че няма да се разрешат тези неща чрез мерки от типа на влушаване на условията на труд. Както председателят добре знае, имаме предложение за високо квалифицираните лица. И може е, никой да не отрича, че трябва да се привлекат високо квалифицирани листа, лица. Те са важни за економиката, за конкурентна способността и ние в комисията ще продължим да настояваме на това, независимо от трудния политически климат. Много добре знаете, че се намираме на последния етап на оценката на правото в областта на миграцията и се надявам, че този дебат ще продължи и за в бъдеще, за да можем да говорим за бъдещето на трудовата миграция в Европейския съюз. Благодаря ви много. Um, Мисля, че Идеята за въздействието и ефективността на, интег... на политиката за интеграция на мигрантите е пред... предпоставя големи предизвикателства. По принцип има чудесни проекти на национално, даже и на, на местно равнище, но аз съм резервиран по отношение на, на резултатите от тези проекти. Въпросът е че за да може тези проекти да успеят, трябва да участват в тях и представители на мигрантите, организации на мигрантите. Въпросът ми е, има ли възможност за сътрудничество с организациите на мигрантите? Но, мисля, че да, но въпросът е профила на тези е, организации. Той не е достатъчно е, професионализиран. Тези организации трябва да се професионализират, за да се даде достатъчна добавена стойност. Много често тези организации не знаят за съществуването на тези проекти и средства. Много често <clears throat> местните партньори не се свързват с тези организации. На второ място, трудовият пазар и интеграцията на мигрантите. Вярно е, има несъответствие в работните, на трудовите пазари. Има много работни места, които са налични и са вакантни. Но няма съответствие между хората, които не работят и свободните работни места. Въпросът е квалификацията на на мигрантите. Това на първо място. И на второ място, как работодателите да създадат работни места за мигрантите. Аз съм от, този, от сектора, от частния сектор и зная, че работодателите могат да създадат работни места, но отново проблем е комуникацията. Комуникацията с местното равнище и мигрантите. Има недостиг на емпатия и на разбиране за това <clears throat> как функционират мигрантските общности. И не на последно място. Трябва да разберем, че сме в преходен период. На, в ние се намираме в края на индустриалната революция и в началото на цифровата революция. Цифровата економика може да създаде много повече мигранти и не, незаетост. Въпросът е, готови ли сме, готови ли са нашите политики и инструменти да посрещнат това предизвикателство, да посрещнат а, хората, които ще се влеят на трудовия пазар утре. Мисля, че може да говорим много по този въпрос. Безкрайно може да говорим по този въпрос. Но сега трябва да приключим. Благодаря ви за вашите изказвания. Искам да благодаря на всички членове на форума за миграция. Интеграцията е политически въпрос – важен въпрос и за нашата комисия. Така че е много хубаво, че имаме сътрудничество с Европейски економически и социален съвет. Благодаря ви, благодаря и на колегите, които останаха за тази важна дискусия. Благодаря за вашата работа. Колеги, това е краят на наш, нашата сутрешна сесия, на нашето заседание. Довиждане!